според би трябвало тази, този текст е на разположение в на станицата на, пленар, на парламента и Две писмени декларации са подписани от е, е мнозинството. Е, едната, едната е от 7 е, 2016 за подобряване сътрудничеството в, приспешни е, при спешни ситуации в, при откриване и спасяване на застрашени деца и при писмена декларация от колегата Капуто е, и 26 е, члена е получила 605 подписа. Тези декларации, тези декларации заедно с е, съответните подписи ще влезат в протоколите от днешното заседание. Ще ви бъдат съобщени съответно и